страда поради напрежението в отношенията с Русия. Имахме 38 въпроса и сега номинирания за комисар ще получи още 5 минути, за да произнесе заключителните си слова. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря, да благодаря на всички уважаеми депутати, за въпросите, защото това доказва още веднъж, че и комисията Тран и ИТРЕ са много професионално, експертно работещи, когато става дума за професионализъм или откликване на а, загрижеността на нашите граждани. Много от вас са работили в миналото в областта на транспорта, бивши министри или в комисията всички. Вие сте много активни членове на парламента, които отлично познавате този отрасъл. Мисля, че това е в полза за европейските граждани, защото следващите пет години ще бъдат от ключово значение за свързването на Европа и развиването на космическото пространство. Господин Лухев каза как виждам бъдещето на Европа и на транспорта в Европа. Мога да ви кажа, че след пет години Европейската комисия ще трябва да отговори на въпроса успяхме ли да създадем растеж, успяхме ли да създадем нови работни места, успяхме ли да подготвим Европа за е, тежката конкуренция в глобализирания свят и Направихме ли всичко това, прилагайки европейските критерии, т.е. запазвайки социалните норми, спазвайки екологичните стандарти? Да, няма, няма ле, въпроси, на които да се намерят лесни отговори, защото всеки европейски гражданин ще отговори сам на тези въпроси, но Смятам, че разполагаме с, всички инструменти да постигнем заложените цели и чрез съвместни усилия можем наистина да променим нещата. Знаете, че тези, които ме познават, знаете, че аз съм привърженик на а, широко сътрудничество с Европейския парламент и с всички институции. А, работил съм през последните години в тясно сътрудничество с Председателския съвет АВКО а, и бих искал същия дух да продължи и да бъде в центъра на сътрудничеството ни бъдеще. Изправени се дне пред огромни предизвикателства, но аз вярвам в Европа, вярвам, че им разполагаме с потенциала да постигнем целите, така че се надявам и бих искал да мога да работя и за бъдеще с вас. Благодаря ви. Ja, mit diesem С това изявление приключихме изслушването. Благодаря на всички колеги, на всички депутати за интелигентните им въпроси, които обхванаха целия, цялата област на транспорта и космическото пространство. Благодаря, разбира се, и на кандидат-комисаря господин Шевчович за неговите отговори. Координаторите и заместник-председателите да имат предвид, че утре в 9.30 в АС51Г2 ще се проведе заседание при закрити врата, на което ще се направи оценка. И накрая благодаря